през, е, към следващата искам да направя едно съобщение. А именно получих е, искан от групата на социалисти и демократите да назова Джузепе Фарандино, който ще се замени Удо Булман като член на Комисията по економически и парични въпроси. Има ли възражения? Не. Значи това